Добро утро всички. Моля да вземете местата си, за да започнем незабавно работа. Ще им премина на италиански, с ваше позволение. И така, моля да си сложите слушалките. Е, Куфие. Allora, benvenuti. Добре дошли и по-специално нашите гости, както разбира се и на депутатите. Благодаря, че са тук. Днес след обяд имаме една отлична възможност, която би трябвало да следваме през едните месеци като стратегия на Комисията по култура. Трябва да работим заедно с комисията и с съответните председателства и настоящата и следващото, люксембургското, тъй като тази тема е изключително важна за всички ни. Това не е една малка тема, която да се свърши днес и това е не. Тя би трябвало да бъде фокус на нашето внимание в цялата ни работа. И така, темата иновативни училища, преподаване и учене в цифровата епоха – този семинар е организиран заедно с тематичен департамент Б. Благодаря за сътрудничеството и по-специално на Анна Мария и на всички онези, които и на секретарят, разбира се, които се включиха в работата. Бяхме направили едно такова предложение, което бе одобрено от всички политически групи. Смятаме, че това е изключително стратегическа тема за нас. Хубаво е да започнем с няколко думи, а те са следните. Технологията, цифровата околна среда представляват една голяма революция и що се отнася до преподаването и водят до големи промени в самото преподаване и в ученето, но и в създаването на творчески познания, нови познания и нов вид преподаване сред твоята възрастова група или на равните на теб. Необходими са педагогически промени, промени в организацията на училище, новите класни стаи, които трябва да бъдат видоизменени, промени също така в отношенията вътре, между преподавателя и учителите и между учителите и нас, защото те трябва да ни виждат като една по-проактивна Европа, която създава най-отличните възможности. Всичко това трябва да се случва в много ускорени темпове. Някои наблюдатели казват, че света на училището в Европа е останал най-вече непроменен, що се отнася до тази революция, която споменах. Има някои данни, които го показват преди да дам думите, думата на другите, ще кажа. 75% от европейските ученици а, имат преподаватели, които не са практикували нищо в цифровата епоха. 50-80% между училищата в началното училище, говоря за деца до 9 години, те нямат нито необходимото оборудване, нито достъп до цифрови технологии и никога не са имали опит, нищо с някакви цифрови книги или други. Други притесняващи цифри. 70% от европейските ученици, макар че са родени в цифровата епоха, нямат никакви ефикасни и ефективни компетенции в цифровата епоха. Казвам го, защото си мислим, че децата са много напред, но трябва да разберем, че има големи разлики е, вътре в рамките на Европейския съюз. Така че учениците имат нужда от систематична помощ от страна на учителите, от страна на семействата, както и от страна на политиките на държавите членки и от Европейския съюз. Нашата задача като парламент, като изготвящи политики е да изготвим стратегически приоритети, за да създадем най-добри условия, за да имаме свързани училища, за да преодолеем цифровия вододел, за да имаме постоянни платформи за актуализация знанията на учителите, за да насърчаваме научно-изследователските изследвания, хоризонт трябва да се развие, за да видим как ученето, платформите са взаимосвързани една с друга. Трябва също така да работим да разберем какви са начините за преподаване и учене в едно такова ново училище, които да могат да бъдат устойчиви и да се поддържат от настоящите технологични тенденции. И дали тези методологии се прилагат на различните нива и в различният образователен контекст. Ето това е рамката, в която бихме искали да заложим днесния семинар. Това е една тема, която е пряко свързана с учениците. Искаме да има европейско гражданство в цифровата епоха. Е, на европейско ниво учениците се чувстват гражданство, е, граждани. Това е провокативен въпрос, защото имаме и така наречените e-student или електронни студенти, електронни ученици. Добре ли е да има и въобще такава карта за електронния ученик? Това е едно голямо образователно предизвикателство, но иноваторско е, предизвикателство, защото от една страна е свързано с технологията, с другата страна с методологиите, социалното преобщаване, образователни и производствени предизвикателства, съдържанието също на образованието трябва да бъде включено. Затова бихме искали да говорим по тази тема. Благодаря ви е, с различните дирекции, които участват тук. Благодаря на двете отговорили, отговорни. Е, генерални директори на двете дирекции. Честно казано, така си представяме ние, каза го и комисаря, искаме Комисията по култура и образование да подпомогне процеса на синергия между е, две изключително важни генерални дирекции и комисари, защото това дава насоки за бъдещето, в сферата на технологиите, новаторството в цифровата епоха, но и по-голяма плътност и подкрепа на образователната политика в Европейския съюз. Генералните директори ще се изкажат накрая след изказванията. Представям а, колегите сега. Кои са нашите експерти? Благодаря. Започвам с първия експерт, на когото благодаря, професор Кирсти Лонка от Хелсинки, Финландия. Добре дошла, госпожа Лонка. Това е един деп... от, от катедра за обучение на учители. След това Винсент Шо от Бостън Коледж. Идва пряко от САЩ. Много му благодаря, че е тук. След това госпожа Арти Хола, генерален секретар на сателитните оператори след това Робърт Хюбнер от Департамента за интегрирано прилагане далекосъобщенията в ЕЗА, Европейската агенция. След това Джовани Бьонди, председател на European SchoolNet, една мрежа, която свързва 30 държави и 35 000 училища в Европа. Там ще ни разкаже какво мислят учителите за творческия проект Classroom Lab. И така, мисля, че имаме около час и половина ли имаме? Час и половина имаме. Или повече. Добре, два часа и половина, извинявайте. И мислехме да дадем думата и на докладчиците по 15 минути на човек. След двете изказвания, първите две, ще имаме отговори и въпроси, след това ще дадем думата на другите докладчици, на директорите и пак въпроси и отговори. Още нещо, преди да дам думата на колегите за въпроси, искахме последните дни с подкрепята на Digicom да направим нещо по-приобщаващо и за това ще зададем въпроси, които идват от социалните мрежи. Обобщили сме повтарящите се въпроси и тях ще допълним. Давам думата на госпожа Лонка. Благодаря ви за присъствието. Имате думата. Има, има слайдове? Има, да. Има. Заповядайте. Uh, Дами и господа, добър ден! За мен е огромно удоволствие и чест да съм тук. Надявам се да допринеса на нашата общност, която се занимава с тези проблеми. Аз ще говоря за училищата и образованието в цифровата ера. Ще говоря за примера на Финландия в това отношение. Ще погледне малко по-футуристично. Ние нямаме все още научни доказателства за всички. Макар, че документа, който сме изготвили, използва някои научни доказателства. Аз съм очертала тук в този слайд някои от проблемите за уменията за 21 век, както и за разликата между поколенията, що се отнася до цифровите технологии. Нещо, което възникна по време на разговорите за ангажиментите на училищата и също как се отразява работата на компютър с, на децата и върху тяхното здраве. В Финландия ние наблягаме много на играта на децата, също на изкуството, музиката, спорта, занаятите. Правим оценка, за да видим дали е необходимо да се промени нещо. Ще ви покажа също и кратко видео, което е много показателство, защото много хора задават въпроса как се прави всичко това. Аз считам, че основният проблем не е в технологията а в по-слабото участие на училищата, което се наблюдава в целия свят. Има спад още от началното училище. Освен това, има прегряване в училище. Това е също проблем, на който обръщаме внимание. На второ място, как да се създаде новаторска култура, да видим какви са новаторските подходи, които се предлагат във вашата институция Културата, в която ние сме израсли, е дадена в ляво и в дясно са дадени примери за подходи, които се прилагат от младото поколение сега. При нас социалните контакти бяха след училище. Това е много трудно приложимо на този етап. Това, което е необходимо да имаме творчески мислещи, добре образовани европейци, те да могат да работят в екипи. Това изисква промяна в физическите пространства. Необходимо е да се променят технологиите, тъй като те се прилагат в различни дейности. Освен това, практиката и познанията. Аз, например, искам да пращам повече съобщения по Twitter, но трябва да съм убедена, че тази социална практика може да бъде споделена с други колеги в Ирландия или в други части на света. Вече споменах, че участието на училищата драстично спада. Научни изследвания, проведени, показват, че прегряването в училище е факт и това започва от много ранна възраст. И така, дали ние отчуждаваме младите хора от практиката, която прилагаме в училищата? В Финландия ние извършваме ново проучване в местните училища да се учат децата на, на мислене, също компетенции, свързани с културата, комуникациите, също умения за самоизява, грижи за себе си, ежедневни умения, различни видове умения, например как да се разчитат социалните медии, как да се работи с глобалната мрежа, и едва след всичко това идват компетенциите, свързани с информационните и комуникационни технологии, как е, те могат да се използват е, за извършване на всички тези дейности. На следващо място умения, свързани с е, трудовия живот и предприемачеството с цел подобряване на економическото благосъстояние. Това всичко се има предвид при изготвянето на националната учебна програма. Бейби бунарите и моето поколение използваха някои устройства, но дори тогава се считаше, че радиото може да е опасно. А, също то се смяташе и за телевизора, който прави от хората пасивни наблюдатели. Наблюдаваме как експоненциално нараства технологиите. Моят дъщеря, която е родена през 1991 година, е свикнала с, видеокамери, но най-малката ми дъщеря, която е родена много по-късно, сега ползва изцяло електронни цифрови технологии. Така наречените Digital Natives са свикнали да работят едновременно по много задачи да скачат от една дейност на друга. Трудно е да се правят много неща едновременно. Освен това, те не принтират, те работят от екрана, обичат чатовете, те обичат общуването в интернет и са твърде зависими, дори прекалено зависими от мобилните устройства. В училище ако те са офлайн на 7 часа за ден, това е а, сякаш а, прекусявате с самолет Атлантическия океан, където искат от вас да се изключите електронните устройства. Наблюдаваме една революция, свързано с социално-цифровите технологии. Има желание за непрекъснато включване онлайн има най-разнообразни приложения, които се използват. Все повече говорим за социално цифрово участие. Говорим за нови понятия. Студентите а, използват а, тези възможности за социално цифрово участие. Това са също социални практики, те променят начина ни на общуване. Академията в Финландия, с която работим, търсим да установим дали в Финландия има такива digital natives. Има хора, които не знаят какво е, е заложено в един компютър, има хора, които използват умерено технологиите. Ние сме проследили сега а, една възрастова група до 6 клас. Виждаме, че те участват активно, но малцина от тях използват по творчески начин компютрите, по-малко от 10%. Подобни са резултатите и от средното училище. И така, къде е, е разминаването? кои студенти биха предпочели учението и биха били най-добри в учението? Това е риторически въпрос. Творческите участници, които използват най-съвремени компютърни умения, е по-вероятно да имат по-добри резултати. Творческите участници по-често се изтощават. Всичко това се предизвиква от технологиите, но всъщност това може да се дължи и от алиенацията на онези, които имат възможност всъщност да допринесат най-много за намирането на творчески решения. И така, използването на различни възможности в училище, обръщане внимание на индивидуалното участие, говорим за създаване на знания, където едновременно се трупват знания и се използват за създаването на нещо ново. Само 50% са ангажирани, 25% проявяват цинизъм, има 5% опасност от прегряване и стрес. Знаем, че това са дългосрочни процеси. Социално-емоционалното обучение изисква да научим децата как да изразяват собствените си чувства, как да се вслушват в останалите, как да поемат отговорност при осъществяването на съвместни дейности. Всичко това е свързано с социално-цифровото участие. Това са снимки от средата, която искаме да създадем за бъдещите учители. Например, всички учители участват в анимационни семинари и как да работят с ръцете си, вместо само да стоят зад компютъра. 50% от бакалаврите в САЩ имат проблеми в трудовата среда защото не разполагат с необходимите умения, за да се справят с трудовите си ангажименти. Ако ние искаме да имаме автентично обучение, трябва да има автентична оценка. И ние сме разработили такава система за оценка в Финландия, за да можем по-автентично, по по-добър начин да оценяваме как действа системата. Необходимо е да се разработят нови практики, нови модели, за да се насърчи новия тип ангажираност. Ние насърчаваме новаторски практики. Също разчитаме на обучение на базата на поставяне на въпроси, на залагането на проблеми, на казуси, на наблюдение на явления и прочие така наречения Flipped е, Classroom. Нямам време да се спра подробно този въпрос. Ние даваме, задаваме проблема и учителите и учениците заедно търсят решението. Сега искам да ви представя един видеоклип, който ще ви даде известна представа за това какво правим не в Хелзинки, а в северната част на страната ни. Видеоклипът няма да се превежда на български язик. Предвидила съм това видео да бъде последното в изказването му. Това е от Северна Финландия, както вече споменах. Oh, As an actor, I spend a oh, lot of time being someone else. Извинете, аз исках да избегнем рекламата, но нямаше как. Това е старо училище. This is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 can watch it from YouTube and uh, Можете да видите този материал в YouTube. Ние искаме да подобрим обучението на преподавателите. Тази снимка ви показва такъв пример. Следващият оратор ще говори повече по тези въпрос. Ние искаме да създадем не само познания, но и да насърчи младите хора да бъдат по-ангажирани. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. Презентацията беше изключително интересна. Сигурно ще породи много коментари в последствия. Давам думата на професор Чо. Good afternoon. Good afternoon. My name is Vincent Cho. I'm at Boston Добър ден, аз съм от Бостинския колеж и се казвам Уинсен Чо. Благодаря за видеото на колегите и всъщност това ми напомня, че аз обичам да съм в училище. Училището е нещо прекрасно. Моята цел е да говоря за бъдещето, за предизвикателствата, пред технологията, пред образованието. Аз имам някои идеи, нямам всичките отговори, но мисля, че това е добър, добра възможност за нас да обменим мнение. Структурата на моята презентация минава през три различни вида технологии, но преди да започна искам да ви помоля да помислим заедно за 1991 година. Това е поколението на моята е, дъщеря, може би някой от вас също, а може би някой има деца на тази възраст. И така. Ако бяхме влезли в един магазин, има един, ще, щяхме да видим един голям компютър, диск, е, флопи диск за касет, продукти, щяхме да видим стационарни телефони с кабели. Е, много такива неща щяхме да видим. А сега всички тези неща си ги носим, така да се каже, в джоба в, с мобилните устройства. Всъщност, може е, да разгледате един компютър с вашето дете от миналото и ще видите как ще се очуди то. И така поставя се въпроса как, какво става в училище, как се променя училището. Ако поставим днешно дете в училището от 1991 година, то просто няма да се ориентира къде да застане и какво да прави. Идеята за дигиталната революция се разпада на три въпроса, т.е. за какъв вид технология говорим, как, за да знаем каква промяна да опосредстваме в образованието. Значи има три равнища. Първото равнище е комуникацията. Знаем, че става дума тук за интернета и за онлайн ученето. На второ място имаме материалите. Какво, с какво, с какво имат в ръцете си учениците и учителите, компютри естествено. И накрая, учителят, какво знае учителят за учениците? Какво, как да помогне учителят на учениците? И така, тези три неща са тези три неща са предмет на промяна. За тях ще говорим. Най-напред искам да ви кажа нещо за отворения източник на учебен материал. Тоест е, в интернет има отворени източници, отворени книги, от които може да се черпят знания. Човек може да учи по всяко време, въпреки че човек може да живее някъде далече в недостъпна географска области, въпреки че човек е, има деца или други неща му пречат да учи, той винаги може да влезе в интернет и да учи. Ето няколко примера за това. Има онлайн е, курсове, е, книги, има репозиториуми. Европа дава един хубав пример, като дава открит достъп до подобни ресурси. И тук се задава въпроса какви други ресурси могат да бъдат достъпни и отворени. Тук виждаме как децата учат в днешно време. Задават се въпроси онлайн и има много експерти онлайн или пък други ученици, които имат опит и могат да ви насочат. Ето, човек може да получи всякаква информация за ресторанти, за други по други теми. Защо се спирам на тези технологии? Когато имаме тези отворени източници, отворени класове, кога те всъщност започват да стават а, истински важни в образованието. Всъщност, децата могат всеки ден да се допитат до тях. И още нещо, кога ние знаем, е, как да използваме техни, тези технологии по най-добър начин. Ето аз, например, се опитах да взема участие в един такъв курс, онлайн курс. Е, аз е, доста бързо се отказах, защото, защото се чувствах некомпетентен. Това стана преди няколко години. Когато става дума за онлайн ученици, тук говорим за деца с обреждания, но това не винаги е гаранция за успех. Някои деца имат нужда от аудиопомощ, е, други деца, които са с слухови увреждания, имат нужда от друга помощ. Така че второто равнище на промяна и на иновации е свързано с материалите, с които разполагат учениците и учителите. Чухте нещо за едно към едно компютинг, т.е. всеки ученик да има достъп до лаптоп или до iPad или до друго мобилно устройство за целия ден. Надеждата е, че достъпът до новата технология ще даде възможност за ново обучение, за нов начин на учене. Децата могат да са в онлайн, те могат да правят решерши онлайн, и да работят по общ проект. Те могат да информират обществеността какво са научили. Тоест, наистина това е една революция. Тук се вижда а, как учителят преподава. Европа е лидер в света по отношение на достъпа до тези мобилни мобилни устройства, на второ място е Аржентина. Сега тук има една оговорка, която трябва да направя. Тези устройства са локализирани на определени места, а освен това, това, че имате това устройство като учител, не означава, е, че вие преподавате добре. Е, то може изобщо да не се използва. А има и нещо друго. Някои ученици може би не използват или не, не, нямат нужда да използват тези устройства, защото а, много деца губят възможността си да се изразяват емоционално, да играят с децата, с другите деца. И въпреки, че ние сме ние сме родени в цифровата ера, ние не знаем по рождение как да боравим с тези устройства. Ние не знаем винаги да, как да, да вземем най-доброто здравословно решение при, а, при боравенето с технологията. Сега, какво може да направим, да помог, как може да помогнем на учителите? Идеята за е, база данни е разумна, защото по този начин учителят, ако знае какво искат да научат децата, то а, той ще може да ги научи, по, той ще може да ги учи по-добре. Преди това беше моята технология, как аз да науча какво, да, какво искат децата. Аз си отивам в кабинета, правя речечи няколко часа, но днес имаме възможност да съберем най-различен вид информация. Някоя, някои части от тази информация са насочени към, е насочена към различни предмети, но също така и към социоемоционалните характеристики на учениците. Е, дали децата са щастливи в училище, дали а, те са мотивирани. И всичко това може да се вложи в компютъра на учителя и, може, и така той може да получава фидбек, какво, как а, децата се справят с материала, къде искат а, да се наблегне на материала и така човек може да управлява своята работа по-добре начинът по който данните могат да бъдат използвани. Това е също важен въпрос. Отчетността е важна тук. Когато става дума за технология, тук има и въпроса за достъпа. Кой учител има достъп до какви данни? Ако даден ученик отиде в друго училище, то, този, то новият учител може би трябва да започне наново да събира данни а, с този а, ученик. Обаче много данните биха могли да бъдат прехвърлени от старото училище в новото училище. Има структурни промени, които трябва да се направят, а именно обучение за, училищ, за учителите, време да се обсъждат данните, време да се събере информацията за учениците и така, какво може да се направи по-нататък, е, потока на данните, това е важно и разговора помежду ни, това е също важно. Задава се въпроса за това е, какво става с традиционното образование? За какво става дума обаче при образованието? Какво искаме а, да станат нашите деца? Какво, с какви а, умения да разполагат? Например, социално-емоционални е, е, умения. Естествено, всеки има някаква идея за това. Е, говорим за различни видове технологии, за различни възможности. Сега ще опиша три идеи, които са взаимосвързани. Първата идея е, че въпреки, че е чудесно да имаме тази богата технология, в крайна сметка става дума за хора, защото технологията е много лесна да се обслужва, но хората, децата са проблемът. Децата трябва да се научат да използват и да разбират тази технология, независимо къде се намират. На второ място. Въпреки, че има увеличаване на различни видове медии, които се използват онлайн в класната стая, е, предизвикателството си остава да, да си останем интерактивни и хората да си говорят, да обменят идеи, да експериментират с новите идеи, защото в крайна сметка чрез, социалната, чрез социалното взаимодействие се обменят знанията. И на трето място, е въпросът какво си остава едно и също. Дали е, технологията подобрява технологията, дали имейлът подобри качеството на нашия живот. Може би имаше нещо от 1991 година, е, което ни липсва, което беше хубаво нещо, което не се случва в днешно време, което е все пак е добро за децата. Е, хубаво е да помислим и за тези неща, които са били тогава ценни. В рамките на човешкото развитие е, цифровата ера е просто една малка част на целия фон на човешкото развитие. Това е също интересен и важен въпрос. С интерес очаквам вашите коментари, а тук имате адреса, на който може да се свържите с мен. Председателката, благодаря. Благодаря ви за тези идеи. Много беше интересно. Трябва да кажа, че в този момент и е най-добре да започнем с въпроси от колегите и отговори и след това ще преминем към втория панел. Преди това обаче въпросите, които пристигнаха от интернет. Първо от Европейския младежки форум. Искаме в този въпрос да дадем пояснение. Моля това да видите, пък и следващите да ги видите. Това са въпроси, на които също трябва да отговорите.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 Рамона Фрик е втория въпрос. Прочетете си го. Quindi in sostanza accanto a, a come si introduce, si inserisce. Как това се включва в един холистичен подход и важни ли са тези компетенции, социалните за образованието и как могат да генерират чувство на отговорност посредством технологиите. Посредством новаторството. Много интересен въпрос. След това цифровия вододел между студентите или учениците, най-вече у нези, които са в по-уязвима позиция – след това имаме едно искане. Обучение от твоите колеги или са ученици. Децата с специални нужди. Как да се намесим образователно. Най-вече учени... учителите трябва да се занимават с тази тема. Свършиха ли? Има ли друга? Това бяха въпросите, които резюмират много от другите въпроси и са свързани с три важни аспекта. Погледнете ги и после ще отговорите. Започвам с ораторите. Zdrujewski. Пани Przewodnicząca, Szanowni Państwo, E, e, Благодаря на двамата оратори. Благодаря за информацията, която представихте. Имам въпроси, които са свързани с една тенденция, която наблюдаваме. Преди стотина година, години Европа искаше всички деца да посещават училище. Следващата стъпка беше да се е, повиши възрастта за задължително образование, за да остане детето повече в училище. След това демократизирахме училищата. Направихме съвети, е, настойничества и така нататък. Сега искаме да залагаме стандарти на всички училища в Европа. Мисля, че попадаме обаче в капан. Капанът е се съсредоточаваме само върху конкретни и малко наброй проблеми. Не знам дали това ви безпокои. Забелязал съм, че в много съвети и настойнически групи исканията стават абсолютно е, прекомерни, отиват отвъд нормалното. Много учители не могат да се движат с скоростта, с която се движат технологиите. Учителите имат нужда от образование в технологии. Системата Болония или Болонския процес за стандартизация на училищата означава, че няма многообразие сред училищата. Аз лично смятам, че училищата трябва да бъдат различни, много различни, по цял свят, не само в Европа. Те трябва да предлагат различни дейности, различни предмети, различни видове работа с технологии. И накрая нещо много важно за мен Разбира се, използвам интернет за образователни цели, но откривам всеки ден грешки в съдържанието, което чета в интернет. Е, грешат се имена, дати, тълкуване на събития. Големината на грешките и техния обем означава, че те се повтарят, а повтарянето на грешките означава, че да разглеждаме интернет като образователен инструмент е подвеждащо. И накрая, макар че казах, че образованието е в капан и прави големи грешки е, в сферата на технологиите, тези 10% творческо мислене, които споменахте, според мен ще се увеличат но има и друга притеснителна статистика. Какво имам предвид? Децата играят игри онлайн. До какво води това? Цинизъм, стрес, липса на въображение. Трябва да си извлечем съответните и заключения. Вашият анализ довел ли е до такива заключения? Говорим за психологически, социологически анализ, и може ли онлайн да разгледаме вашите е, бележки и изследвания. Благодаря на колегите. Моля следващите да бъдат по-кратки. След това имаме още пет представяния. Колегата Либачка има думата. Бързо дзинкуя. Я разпочна... Много благодаря. Ще започна с няколко думи. Онези, които се питат къде е мъдростта. Мъдростта бе заменена от преподаването, а преподаването бе заменено от предлагането на информация. Не бива да забравяме, че е голямо предимство достъпа до информация, но, от друга страна, има и риск. Риска е, че познанията ще стават все по-повърхностни. Затова е изключително важно когато се и ИКТ, да поддържаме и личната връзка, да има междучовешка връзка, връзката между учителя и преподавателя, за да се запази перспективата. Ако са застрашени човешките отношения и ако стигнем до момент, в който виртуалният свят ще замени действителността, zwrócić огромна увага. Мисля, че ще отгледаме едно пречупено поколение. Прекрасно е, че има технологии, но е важно а, да има, запазваме ясна представа за бъдещето. Колегата Здруевски, съжалявам, че той не бе погледнал моя доклад за процеса Болония, в който аз посочвам, че говорим за сътрудничество в многообразието. Това не означава обаче, че сме различни, че не можем да си сътрудничим. А, благодаря. Sempre brevi, brevi, per favore. Okay. Hvala za besedo, bom zelo kratek. Благодаря съвсем накратичко. Ролята на училището в развиването на цифровите компетентности не е толкова голяма, колкото смятаме ние. Децата, дори най-малките, придобиват тези умения в семейна среда или сред приятели. Хубаво е обаче, че повдигаме тези въпроси тук. В началото на 90-те години цифровия свят започна да се разширява и тогава искахме младите хора да вървят в крак с модерните технологии. Следващото десетилетие се опитахме е, да използваме максимално тези технологии в личния си живот, при учене, на работното място. В настоящото десетилетие вече се притесняваме какви са отрицателните последствия от тези цифрови технологии. Особено при най-малките деца. Страхуваме се най-много от това, че децата ще започнат да губят социалната си отговорност и социалната си интелигентност, социалните си компетентности. Защо? Защото цялото си време отделят в изучаване на цифровите такива. Има ли някакво проучване, което се занимава с този проблем? И отново ви благодаря за отличните е, доклади. Благодаря. Колегата Джули Уорд има думата. Благодаря. Мисля, че и двете представения бяха много вдъхновяващи. Много бяха сходни на работата, която върших преди да стана политик, така че много се радвам, че изслушах такива презентации на днешния форум. Регата Митра беше един от учителите ми. Тя се занимаваше с учене, което сам организираш, както и КТ учене при различни обстоятелства. Така че цифровото обучение, ученето посредством технологии не трябва да бъде ограничено до това да седиш на бюро с компютър пред себе си. Това е много вдъхновяващо. Занимавала съм се с проекти в ИКТ, с съвсем малки деца, които току-що са проходили и проговорили, както и с деца с специални нужди. И затова наистина мога да кажа, че цифровите технологии са за всички. Те не са само за най-умните деца или за най-богатите деца. За образованието сега трябва да създаваме любопитни млади хора, които да бъдат граждани на бъдещето, които да носят своята отговорност и да участват. Какво би било добре за училищата? Различни, изучаването на различни езици, готварството, драма, учене в гората и така нататък. Трябва да помислим също така за въздействието на бюджетните съкръщения върху децата. Децата, ако са гладни, няма да учат. Ако са болни, няма да учат. Ако социалният им живот е ограничен, ако семейният живот е труден, по някакъв начин също няма да учат. Така че те идват в училище, но не могат да се възползват от тези отлични възможности, които им предлагаме. Такава е моята мисия, разбира се. Е, и сега въпросът. Преподавател на моите деца каза, че основната му цел е да направи така, че децата да са щастливи, защото ако са щастливи, те ще учат. Мисля, че е, трябва да видим къде са най-щастливи децата, дори в клипа, който видяхме преди малко. Когато не са зад бюро, когато не са изправени пред изпит или не съзнават, че ги изпитват или наблюдават, когато са спонтанни, когато играят, когато играта тече сама за себе си, без да води към някакъв предварително зададен резултат. Много се радвам, че има държави, които се връщат към викторианските цели на, воден, на, на училище с ограничена рамка, с постигане на цели. Те стресират обаче децата си, говоря за моята държава. Така много се стресират децата и не ги подготвят за света, в който са изправени. Как бихме могли да деконструираме тези а, закостенели рамки на оценката. Благодаря. Благодаря, Хелга Трупел. Yes, thank you. Now with the, uh... Благодаря. Чухме вредното влияние на цифровите технологии в училище. Искам да попитам за компетентностите на учителите. Според мен, учениците не обичат да ходят на училище, защото там има имат чувство, че света е спрял в миналото. Какви са нашите изисквания към учителите, питам аз. Според мен те трябва да бъдат много добре оборудвани и също да имат и умения за ползване на цифрови технологии, за да стигнат до учениците, иначе няма да постигнат контакт. Още нещо, което е старомодно, но и модерно, трябва да могат да предоставят подкрепа, ориентация, насоки и трябва да покажат, че умеят да работят в цифровата епоха. Какво показват вашите заключения, имам предвид за компетенциите на учителите? Благодаря. Последен Луиджи Моргано. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за съобщенията. Благодаря също и за културните провокации, които отправихте. Имам чувство, че имаме две оси, по които трябва да говорим. Имаме една ос, която е учениците, студентите и след това другата, която е преподавателите. Несъмнено е, че истинския проблем, най-вече на малките деца, в сравнение с гимназистите или студентите или нашето поколение, е, че имаме промяна. Промяна на начина по който се учи. Тоест не става дума само за технологиите. Технологията е един от аспектите, но всъщност притежаването на технологии променя начина по който учиш. Така че от тук насетне трябва да водим една битка и трябва да помислим по този въпрос за да спечелим. Още нещо много важно, което бе казано за социално-емотивния аспект на образователно ниво. И вие го знаете, онези от вас, които твърдят, че днес не е нужно да продължаваш да учиш, да познаваш. Ако използвам технологията, технологията ще ми даде отговорите, казват някои. Има доста проблеми тук и затова го казвам. Защо? Защото днес дискурса за мисленето на, учили... на училището е изключително важно в този контекст. И проблема е двоен. От една страна имаме ползване на датите, на данните, извинете, на информацията, а другото е това да бъде свързано с един друг аспект. Какви са познаниите, какви са компетентностите, които не може да липсват в в училището и как, използвайки този тип дидактика, студентите и учениците могат да мислят критично и да бъдат свободни дори в своите оценки. Това е много важно. Защото има риск да се хомогенизират всички. Двете първоначални изказвания засегнаха тази тематика. Разбира се, в тези 15 минути нямаше как да кажат много повече. Благодаря. Сега давам думата на докладчиците. Ще кажа само две неща. Първо, финландския случай. Много интересно. Госпожа професора говори за това. Каза, че най-големите инвестиции, които направим в Финландия, най-вече в учителите, новите образователни системи и внимание върху научно-изследователската дейност. Също разбира се и педагогическата част и предполагам също така върху това какво да се насърчава, какво да се избягва. Това ли е стратегията ви? Това е важно и за други държави. И още един въпрос. Не знам дали е вярно. Вярно ли е, че сега вие не искате да се пише на ръка, а да се пише само на клавиатура. Аз а, съм доста объркана, ако това наистина е така. Не знам дали е вярно и затова питам. В някои вестници се появи, вярно ли е или не. Тъй като това е малко екстремно, според мен. За че писането е много свързано и с мисленето. Още един въпрос, който искам да задам на господин професора. Справо казахте, независимо от цялото си а, проучвания, че правите някои предложения, но имайки предвид инвестициите и стратегическите приоритети, които вие посочихте и за нашата работа, искам да разбера от това, което казахте, важно, кое, е, че е важно, кое е най-спашно и кое е най-важно, за да ни дадете цели. Пет минути, даже по-малко. Е, Максимално по 5 минути за отговор, тъй като закъсняваме. Бяха поставени много въпроси, но ще бъда кратка. Относно писането на ръка, става дума за е, класическо писане, е, като такова то няма да се преподава много в училищата. В моето изказване се опитах да покажа, че Обучението на преподавателите, както и преподаването в училището, се базира в голяма степен на изкуството, на занаятите. Освен това са направени изследвания на мозъка, които показват колко важно е всичко това за развитието на личността и на съответната общност. Ние считаме, че да стоиш пред компютър, да използваш по този начин технологиите, както показах а, на снимките, ние носим все по-малки устройства, с които можем да отидем навсякъде, в, в гората, да се движим по улиците. И този преход а, се осъществява плавно, но е необходимо да се инвестира, в новаторско приложение на тези технологии за обучение. Да има прилагането на хибридни проекти за обучение, не само в класната стая, но и интегриране на външния свят. Аз не съм била обучавана как да използвам iPad по най-добрия начин, но сега студентите ми, които са профил учители, имат възможност да учат по този начин. На тях им допада този начин на обучение. Говорим също и за обучение което се предава от поколение на поколение. Например, младите хора ми обучават как да използвам Twitter, Facebook и други. Аз ги обучавам как да имат критично мислене. Затова в този диалог между поколенията можем да се учим едни от други. Можем да научим много неща от децата ни. дейността на децата, това, което правят децата също ни дават известни идеи, как можем да развием нещата по-нататък с участието на учениците и студентите. Светът е пълен с грешки, с проблеми, които не можем да разрешим. И аз считам, че в дългосрочна перспектива всички тези системи се самокоригират. Ако е допусната някаква сериозна грешка, социалните медии веднага я констатират. Така че в известен смисъл има такова самокоригиране в мрежата. Трябва да се запитаме какъв е реалният свят, защото за децата това е реалният свят за децата, този хибриден модел. Професор Винсент Чо. Аз а, се отбелязах пет основни теми, които бяха засегнати. Първо за инвестициите. Къде бих инвестирал? Аз бих инвестирал в хората, в а, служителите. И можем да очакваме от учителите определени неща, но не можем да очакваме всичко някои нещата са свързани с използването на технологии, с добро поведение на учениците и прочие. Така че инвестирането в хората е чудесно. Когато се използват технологии, трябва да имам преди, че тези технологии могат да, да изпитват проблеми, да има щупени устройства, затова имате поддържащи техници. Втората тема за евентуалните непредвидени последици от прилагането на технологии и дали губим емоционални умения. Ако отнемете на децата електронните им устройства и ги пратите а, на детски лагер, те бързо се адаптират. Но действително има и някои вредни последици и те трябва да бъдат проучени. Ние искаме всички да бъдат по-добре обучени за прилагането на технологиите. Третата тема, която откроихте, е какво обучение желаем? Каква интерактивност в обучението желаем? Гражданството, как можем да използваме технологиите, за да възпитаваме по-добри граждани. Използват се айпадове, видео, публикуват се материали, могат ли те да бъдат по-целенасочени, за да могат децата да се обучават за съответни социални проблеми, които съществуват сред хората с увреждания, сред бездомните хора и прочие. Не е необходимо да се чакат те да завършат училище, за да научат какво се случва около тях. Относно грешките, аз ползвам много интернет и забелязвам също множеството грешки, които съществуват. В различните култури обаче е прието да се критикува някой, докато в други култури това не е прието. И това се отнася и за интернета. Относно качественото образование, това е също въпрос на култура на разбиране. Но все пак тук говорим за една, един мрежов е, интелект е, и тези грешки се вписват е, в тази картина. На последно място беше поставен въпроса как децата се учат да използват технологиите, сами ли го правят или не. Отговорът е и да, и не. Аз работя с 19 годишни ученици в колежи. Те знаят някои неща, някои лесни приложения на технологията, но нямат пълни познания за това как да изготвят една сложна таблица, например. Това не става в ежедневните им а, действия. Нещо, срещу което се борим в, в училищата, е да не а, споделяте лични а, снимки с вашия приятел, който може да бъде изкушен един ден да ги а, предостави онлайн. Благодаря, трябва да продължим, защото закъсняваме. Сега веднага ще дам думата, макар че ще ви помоля на изказващите се да има предвид и тези три въпроса, с които започнах в началото и те са на слайдове горе. Давам думата на Арти Хола, генерален секретар в Европейска асоциация на сателитните оператори. ЕСОА, на английски съкръщението, имате думата. 10 минути максимум, иначе ще прехвърлим времето. 10 minutes maximum, thank you. И така, за 10 минути. Um, thank you very much, Madam Благодаря, госпожо Коста за поканата и за възможността да се обърна към парламента по тази тема. За мен е чест. Както казах, аз съм представител на Европейската асоциация на сателитните оператори в Европейския съюз. Има, ние представяме и е, компании, други компании, които предлагат комуникационни услуги в Европейския съюз и извън него. Предполага много хора тук е, се чудят е, защо сега ще говорим за сателитите, затова искам да започна с кратко обяснение. Голямото е, предимство на сателитите е, че те могат да свържат хората независимо къде се намират те, на острови, на, в планини, в долини, някъде много изолирано или пък някъде в мачурищата в Польша. Така или иначе, тези хора могат да бъдат свързани едни с други чрез сателитите. Всичко, което ви трябва е една антена и модем. Може да инсталирате тази антена навсякъде, може да бъде на стена, на дърво, може да бъде в средата на площада на селото и да се свърже така цялото село с интернета. Имате едно непосредствено хай-тек решение в рамките на само на няколко дена. Дали това е достъпно? Да, достъпно е. Ето, това е един италиански пример. Може да видите 25 мегабита за секунда беше нашата оферта за 25 евро. Тази оферта въжи за, главно за е, всякакви области и е, тази оферта въжи във всяка държава, за всяка държава членка в Европейския съюз. Така че просто няма извинение за това да няма някъде достъп до интернет. Комисар Крус е, още през 2013 година разбра колко е важна сателитната връзка и ме помоли да работим заедно, за да постигнем целта е, широколентен достъп за всички до 2030 година. Работихме с е, Генерална дирекция на комисията по един такъв проект, който започна през октомври 2013 година с вашия колега Роберт Неселрой. И така, тук ако е, влезете в интернет и кликнете вашата е, държава, ще видите възможност за свързване с интернет, за широколетен достъп и името на съответния оператор. Ние в момента нямаме 100% широколетен достъп. Ние имаме обаче инструмента за постигане на 100% свързаност. За момента знаем, че 69% от младите хора не използват пълноценно е, не използват пълноценно технологиите. 50% от младите хора изобщо не са използвали е, електронни игри или книги. Приоритет е, е електронната грамотност и все пак има голямо разделение между хората в Европейския съюз. Широколентният достъп не е нещо ново, може би за някой е ново, но по принцип в Европейския съюз имаме стотици потребители. Но също така имаме и специални приложения за училищата. Ще ви дам два примера тук и двата са от Франция. Е, Франция според нас е страната, която има най-голям опит при използването на сателитните устройства в образованието. Това е VVOL, компанията е VVOL, тя има 6 приложения, които предлага. Един друг пример е от френската компания Nordnet. В тясно виждате малко квадратче, което ви казва какви възможности за финансиране от Европейския съюз може да се използват при такива проекти. Това е много важно, защото много хора не знаят не само, че има, е, че има решение за, тях, за техния проблем, а не знаят също така, че има и средства от Европейския съюз. И така, сателитните услуги могат да бъдат предложени на всяко мобилно устройство и това може да подобри много образованието. Но ако погледнем за какво се използват тези мобилни устройства, ще видим, че децата е, използват устройствата за решение по проекти, те гледат видео, те е, четат е, четат електронни книги или пък си правят математически състезания а, с деца от други континенти. Така че ресурсите са огромни, а нашата задача е да дадем възможност на всички деца в Европейския съюз, дори и в най-отдалечените области, да имат достъп до тези ресурси. Много е важно да се обвържат всички училища в които няма друг достъп до интернет с сателитни връзки. Ние знаем, че около стотина училища във Франция нямат интернет, интернетна връзка. Ние знаем, че една картина понякога, една снимка е по-важна от 100 думи. Така че тези устройства, тези, този вид съдържание е много важно в образователния процес. Това е съдържание, което може да се разпространява именно по сателитен начин. Но още нещо. Националните учебни програми. Е, това е също нещо много важно. Ние знаем, че това съдържание може да се оповести предварително и ако това съдържание бъде дадено на операторите, те могат да излязат с много интересни решения. Тогава ще има възможност да се е, развият интересни, креативни мрежи, а, до които децата ще имат, много деца ще имат достъп. И в заключение искам да ви запитам, е, срещали ли сте дете, което да не е фантазирало да кацне на, на луната или пък да кацне на някоя комета? Много е интересно да се включат и въпросите за космоса в образованието, тъй като ние идваме от е, този сектор, за нас това също би било интересно. Е, хубаво е хората да знаят какво се случва в света. Но дори дори технологията, технологията да служат само за опосредстване на телефонни разговори, това също ще допренесе за подобрение на живота на някои хора. И така, госпожо Коста, благодаря за поканата още веднъж и ви благодаря за възможността да може да работим с вас. Благодаря. Наистина много интересна презентация. <laughs> This, uh, your, your uh, for... uh, вълнуващо беше това, което казахте. Благодаря ви за ангажираността. Сателити свързват училища в Европа. Благодаря ви. Давам думата на Норберт Хюлтън Хюбнер, извинете, директор по телеком... телекомуникации в ИЗА, Европейската космическа агенция. Thank you, Madam Chair. Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден. Благодаря. Представлявам дирекцията по далекосъобщения, интегрирани приложения на тази агенция и отдела по приложения. Не знам дали сте запознати с нашата агенция. Европейската космическа агенция не се занимава само с технологии, а и с космически приложения. 22 държави членки, Естония и Унгария сега се присъединиха към нас. Имаме и Канада е при нас, която има споразумение за сътрудничество с нас. Голямата част от програмите ни са незадължителни. Всяка държава решава. Единствената задължителна е тази, която е свързана с слънчевата система. Нашата програма, казах и е в нашата дирекция. Това са бюджетите на агенцията, милиарди евро, от тях 300 са в нашата дирекция. За приложения 1% или малко под процент, под 40 милиона евро отиват. Другото отива за е, инфраструктура и технологии, свързани с космоса. Сега за конкретните приложения. Както казах по-рано, инфраструктурни програми, зелени програми, те са а, свързани с сателитните комуникации или комуникационни сателити и технологични проекти. Два са насочени към приложение. Едното е свързано с а, сателитни, другите са интегрирани, които свързват всякакви видове дейности, свързани с наблюдение от космоса. Целта на програмата е по-различна. Почваме с потребителите, общността, която има нужда от някаква услуга и вече тръгваме назад към технологиите, които са необходими, за да се отговори на потребностите на тази група. Подхода е на търсене от пазара, като целта ни е да имаме устойчиви услуги. Виждате, че имаме различни зони, където работим, включително образование, дейностите, е, що се отнася до образование, са много малък дял от работата ни. След това свързаност в Европа. До 2020 година трябва да имаме бързата връзка, така наречената широколентова. Очакваме до 2020 мнозинството от държавите да не са свързани с тази бърза връзка, макар че домакинствата може да имат достъп, но пък да не искат да получат а, е, такъв достъп. След това информация от Европейската комисия. Необходими са големи инвестиции. Тези инвестиции обаче са свързани най-вече с наземни технологии, т.е. влакнови технологии. Що се отнася до селските и отдалечени райони, сателитите са много лесен начин за установяване на комуникация. Имаме пример с Австралия. Plans to connect um, using existing communication satellites. Те също искат да използват такива сателити. В миналото, от 1998 година, имахме доста проекти. Част от тях бяха успешни, други не. Ще ви покажа няколко и може да ги намерите. Има тук линкове, показвам къде да ги намерите също прилагане на приложения end-to-end, т.е. от началото до края, т.е. не само да разработим технологиите, но и съдържанието и след това да има комуникация и това да бъде изпробвано в съответни пилотни общности. Ще ви дам два примера. Еспресо за училищата е първото. Прави се с сателити в Обединеното кралство. Услугите още се предлагат но с годините сателитната комуникация е заменена с влакна, които са наземни. Още един проект, който искам да спомена. MediaSat за учене от разстояние. В началото, и тук влиза човешкия фактор – Мислехме, че лекарите ще искат да учат на работното си място. Но това не се оказа така, тъй като бе игнориран всъщност човешки елемент, т.е. докторите предпочитат да пътуват, да ходят на конференция, не да си седат вкъщи в офиса и да учат нощем, като могат да отидат е, на конференция и там да се представят. Няколко примера от а, миналото. В ЮАР имаме един проект. Искахме да обучим преподавателите как да подобрат уменията си. Но проекта можеше да се използва не само за учителите, но и в класни стаи, които са свързани с интернет. Тези платформи могат да се използват и за местните общности след края на учебния ден. И накрая нови платформи за учене, така идеите могат да влязат в мултимедийни платформи и самите учители и ученици създават съдържанието, което се аплоудва. Ето ви снимки, Нещата не са сложни, както казаха преждеговорившите, но от друга страна не е трудно да качиш сателит. Направихме го за ЮАР. Вижте, това е 100 долара на училище на месец. След това тук съм написал различни оператори, които в Африка извършват образователни проекти и създават образователни мрежи. Няма нищо магично тук, всичко това съществува и може да бъде приложено. Просто трябва да се организира обществена поръчка, ще излязат съответни оферти и тези оферти след това ще станат реалност. Линк съм сложил тук, където може да получите допълнителна информация. И сега в резюме Сателитните комуникации наистина могат да обслужват отделени общности, но там, където има наземни връзки, те ще бъдат винаги по-ефтини. Що се отнася до образователната сфера, необходими са а, системи на по-низки цени. Това е лесно, това е технологията. По-трудното е да се създаде истинско ефикасно съдържание, което да бъде актуализирано, да бъде споделено и след това да бъде ползвано. След това дейности по приемане на новите технологии в реалния свят при отделени или далечни общности. Говоря тук за човешкия фактор. Последните пет години са разработени много технологии, така че технологиите вече не са проблема. Става дума за разходи и оферти. Тук съм дал един пример, но има много други оператори. Сега ефикасното съдържание. В своите проекти сме забелязали, че вече не се подхожда към линеарното преподаване, а се създава един подход, в който съдържанието се генерира от самите учители и деца по време на ученето. Приемане от потребителите. Имаме технологичен свят и този на потребителите. Има много проекти. Необходимо е да се направят връзки между технологиите и потребителите, и да се създаде чувство за принадлежност в самите общности. Имаме много заинтересовани страни, които биха искали да има такива услуги и това сме го направили в малък мащаб в различни райони. Не говорим само за учители тук. Както каза господин Чо, има техническа подкрепа за тези, които предоставят образу... съдържание, образователни институции, разбира се, донори и финансиращи организации. Това е последния слайд с това как виждам бъдещето. Ефтиния интернет с бъдеще. Елен Маск и Ричард Брансън, двама милионери или билионери, милиардери, биха искали да стартират хиляди сателити в ниска орбита за предоставяне на интернет на всички по света. Това не е еволюция на технологиите, това е революция. И не знаем какви ще бъдат последствията, чисто технологично, но и какво ще се случи с цялата тази свързаност, която ще се предостави. 20 до 30 терабита на секунда до 2300 година. 10 пъти повече, отколкото очакваме сега с еволюционните технологии. Това е изумително. Благодаря ви за вниманието. Thank you. Grazie. Благодаря. Наистина развихте сценарии, които са много интересни и сега да предугадим, да разберем какво ще стане, не е ясно. Последните две изисквания. Сега ще дам думата на професор Бьонди. Много бяха интересни последните. Преди десетина години Индия пусна един образователен сателит, точно за да преодолее отделеността на селските райони. Това беше много интересно, чисто образователно. И ето ви още един такъв инструмент. И сега господин Джовани Бионди, професор Европейска мрежа на училищата. Окей. Okay. Grazie, buongiorno. Съвсем накратко, добър ден. Искам да представя мрежата и да дам някои отговори на въпросите, които бяха зададени. Европейската мрежа на училищата се роди преди 20 години по една инициатива на министрите на образованието. По-настоящем това са 30 министерства, които са подписали това споразумение. Подчертавам това, защото всички проекти, които ние а, предоставяме, включват училища и преподаватели от различни държави. А, цифрите го показват. Имаме твининг или побретимяване, над, над, в което участват над 30 000 учители в Европа. Също се отнася и сигурност по мрежите, научне, на науките, точните науки. Започнахме един проект по реорганизация на бъдещата класна стая, нещо като лаборатория, т.е. поглед към училището на бъдещето каква може да бъде, какво може да бъде това училище, как може да се промени то посредством технологиите, както и посредством една подкрепа за обучението на преподаватели. Преди около 5 години Американският конгрес направи една двупартийна комисия, в която се обсъждаше дали интернет ще промени училището. Отговорът беше да. Въпросът е дали училищата ще могат да използват а, тези възможности или пък а, дали ще дадат отпор или пък дали ще изостанат в възможността си да се възползват от цифровите възможности. Искам да подчертая още нещо. В дебата, който бе проведен тази сутрин, извинете, днес след обяд, говорим за технологии. Технологиите и интернет, и компютрите, и телефоните, които носим в джобовете си. Но трябва да ви кажа, че училището е пълно с технологии. Дори книгата е една технология. Писането е технология. Химикалката е технология. Така че, а, когато говорим за някои технологии, не ги смятаме за такива, защото сме свикнали с тях. Изглеждат ни нещо като инструменти от ежедневието ни. Чисто и просто, защото сме от едно поколение, а, което литературата нарича цифрови иммигранти. За нашите деца и уч... ученици компютъра е приятел. За нас приятел бе книгата. И така, нашата мрежа. Основната тема, пред която сме изправени, е промяната на модела на училището. Не съществува цифрово училище, съществува училището. И училището може да използва технологии, за да трансформира един модел. Миналия век Миналия век големите образователни системи се занимаваха с това да образоват масите, да ги научат да четат и да пишат. Това бе свързано с индустриалното общество. Днес нямаме нужда от такива задачи, защото нямаме индустриално общество. Вече сме е, общество на познанието. Така че говорим за преподаване, но трябва да говорим за учене. А, да организираш една среда, в която да се учи, означава да промениш сценария на нашето училище. Това означава да промениш инструментите, означава децата да станат протагонисти или главни герои на създаването на собствените си познания. Днес това е възможно благодарение на е, цифровите езици. Много често говорим за интернет и мислим за Уикипедия, или пък за това, че децата ще отидат и ще откраднат информация от интернет. Всъщност, цифровия свят предлага виртуални лаборатории, предлага възможности да се симулират и верифицират в реално време хипотези. Тоест, преминаваме от това да имаме един учител, който да разказва нещо, примерно клетката, и децата вече могат да влязат в клетката. Или имате учител, който разказва а, слънчевата система, а децата влизат в слънчевата система. Ето това предлага цифровия свят на училището. Ученето става интерактивно. Децата стават основни действащи лица в собственото си учене и всъщност живеят по-щастливо, в училище, защото са действащи лица, както са в къщи. Когато децата излизат от стаята си, те използват интернет. Те създават светове и своите познания. Създават листа с, с музикални желания, например, или купуват си отделни песни и си създават плейлисти. Какво прави нашата мрежа? Ние подкрепяме тази промяна. Това е една истинска революция на а, училищните модели. Правим го посредством образование, обучение. Включваме директорите, които би трябвало да играят важна роля в училището. Правим го също така посредством създаването на мрежи на училищата, посредством участието в европейски проекти, които за нас са един инструмент за реализиране на някои от инициативите, които гоним. Първата от тях е създаването на една Европейска академия – Когато инвестираме в технологии, трябва да инвестираме всъщност в хора, в човешкия капитал. И за нас това е фундаментално. Първата тема е да се създаде една академия на европейско ниво, която по хоризонтални теми, свързани с смяната на модела, като например виртуалната класна стая, реорганизация на пространството, споделяне на материалите. Та тази академия може да се създаде мрежа и да създаде една структура на обучение и образование, което да е непрекъснато, имам предвид, за учителите. Много е важно те да бъдат обучени, защото, говорейки за Италия най-вече, времената на промяна, поколенческа промяна сред подавателите е наболял. Важно е да се създаде на европейско ниво такова нещо, защото така се създава и езика, и визията на промяната, пред които е изправено училището. Вторият аспект, и тук искам да спомена няколко цифри, защото създадахме различни МУК. Имаше 3000 преподаватели, които се записаха 1600 по училищни игри. Това показва желание за участие. Само на английски бяха тези курсове, за съжаление. Хубаво е да може тези курсове да са на различните езици. Често това е препятствие пред учителите. Още нещо, едно друго изменение, по което е важно и трябва да се инвестира, е да се създаде цифрова библиотека, където могат да се обменят продукти на преподаватели. Имаме истинска учебна програма в училищата, която се развива на базата на различните учебни системи. Тя е свързана с съдържанието. Сега по това съдържание, по това да речем, клетката или различни такива по-общи теми, които е, биха могли да бъдат засегнати и е, всеки преподавател има свои материали. Може би посредством учениците също ги развиват и това е едно наследство на тези учители. Те трябва да бъдат свързани и това да бъде качено в системата. Последният аспект аз го свързвам най-вече с сателитите, това е свързан с подкрепа знам малките училища. Училищата, които само благодарение на технологиите успяват да не бъдат закрити. Говоря за планинските училища или тези на малките острови, които само благодарение на връзката си със света успяват да разширят социалното си влияние, защото се учи в социална среда, никой не учи сам. И когато сме малцина, тогава резултатите са много, много ниски. Вижте резултатите на ПИЗа на малките училища. Много лоши резултати. Така че трябва да се използват технологии на европейско ниво да се създаде една мрежа на малките училища, които да могат да споделят устойчиви модели и по този начин да гарантират посредством новите технологии своето оцеляване. Това са три от предложенията. Разбира се, нашата мрежа работи в тази посока, така че заедно с съответните европейски генерални дирекции работим заедно. Благодаря. Наистина много интересно изказване. Хубаво е, че има такава мрежа между правителствена, 30 държави, 30 000 училища с такъв опит. Тази академия, която споменахте, е много хубава библиотеката също, разбира се. Това е интересно за нашата комисия и за пилотни проекти на нашата комисия, които можем да подкрепим. Това е и за бюджета 2016 година. Веднага давам думата на... Благодаря ви, колеги, че бяхте толкова търпеливи. Дам думата първо на Моне и след това на Виола. Благодаря. Uh, um, Благодаря. Времето напредва, много неща бяха казали, затова ще бъда кратъка. Аз съм тук с колегата Роберто Виола и това не е случайно. Вие ни поканихте и двамата, но не само това е причината. Ние видяхме, че не можем да разглеждаме ефекта на технологиите върху образованието, без да отчитаме възможността да се използва по смислен начин на технологията. Ние трябва да работим в многостранен план по всички аспекти, включващи и свързаността. Аз ще се спра по-скоро на технологиите. Едно от нещата, които трябва да имаме предвид, че нещата се променят с огромна скорост. Преди 10 години едва беше започнал въвеждането на Фейсбук, сега той има милиони, милиони ползватели. Инфраструктурата, обществото се адаптираха по необичайно бърз начин. Образователните системи са изключително сложни, но те също могат да се адаптират. На базата на предходен опит ние сме стигнали до извода, че нещата опират винаги до хората и че ключовият въпрос е да дадем на преподавателите необходимите инструменти, за да могат да използват по добър начин новаторските ИКТ възможности. Нещо, което до сега не беше споменато и което е изключително важно според мен, ако искаме да се реализира промяна, при използването на технологиите в училище. Това, което се променя възоснова на технологиите, е самото естество на познанията. Тук вече не става дума само за предаване на знания, става дума за разпространение на информация, става дума за мрежи, става дума за сътрудничество. Това изисква взаимно по-тясно обединяване на различните участници. И университетите са между дисциплинарни, те са гъвкави и за това ние трябва да включим въпросите на използването на новаторски технологии в дневния ред за обучение, създаване на работни места, да бъде чут гласа на онези, които се занимават с образование при разработването на бъдещите стратегии. Важно е да насърчим образованието прилагането на новаторски решения. Образованието, както и други сектори преди него, трябва да се възползва в пълна степен от ползите, които носи технологията. Преподавателите казват две интересни неща. Първо, какво е е необходимо. Знаем, че преподавателите искат повече подкрепа, за да могат да прилагат ИКТ, както и повече възможности да работят с ученици, които имат затруднения в ученето си. 80% от учителите обичат своята професия, едва 20% Считат обаче, че обществото цени тяхната професия. Затова обществото и особено европейските институции трябва да направят така, че учителите да не се чувстват изоставени сами. И това трябва да се има предвид в бъдещата ни а, стратегия, да има въвеждане на новаторство в учебните заведения. Какво можем да направи Европейския съюз? Ние разполагаме с инструменти като Еразъм. Еразъм не е само инструмент за мобилност на студентите. Това е аспекта, който е най-познат на Еразмус, но той предлага и огромни възможности за промяна в системата в подкрепа на новаторство, новаторски решения и създаване на взаимовръзки между учебните заведения. Еразмус беше разработена с участието на държавите членки и а, учитайки необходимостта от прилагането на новаторски подходи. Евро... Директора, който представи Европейската мрежа на училищата, знае, че има една платформа, в която участват активно хиляди преподаватели. И това е много мощен инструмент, който може да се използва в по-голяма степен за насърчаване на използването на технологиите като педагогическо средство. Освен това, трябва да превърнем електронния твининг в портал за обучение в училищата. Това е проект, който е все още в самото си начало, но ще позволи както на преподавателите, така и на учениците и студентите да използват в по-голяма степен възможностите на новите технологии. И така ние трябва да насърчим използването на този портал, да го превърнем в един по-силен инструмент. Реализирането на програми относно новаторството в образованието е нещо, което е необходимо и има пряка връзка с между дисциплинарния подход и работата в сътрудничество. Ако искаме училищата, университетите да се възползват от технологиите, ние трябва да подобрим уменията за използване на ИКТ от страна на обучаваните и обучаващите. Трябва да насърчим и развитието на хуманитарните науки. Не можем да разчитаме само на технологиите. И трябва да има съчетаване между технологиите и методите, които се използват за обучение и учене. Благодаря. Благодаря. Много ви благодаря. Предизвикателството е и пред нас в рамките на Европейската стратегия новаторството в целия смисъл на думата на образованието трябва да бъде по-важно. Сега давам думата на Роберто Виола за неговото изказване. Much, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, за мен е чест и удоволствие да представя Генерална дирекция комуникации в този семинар. Този семинар отбелязва важен напредък в сътрудничеството ни в тази изключително важна сфера. Моят колега току-що наблегна на същината на проблема, ние се занимаваме с по-неинтелигентната част на проекта, с технологиите, но мисля, че ние също имаме какво да допринесем. Технологиите трябва да останат само едно средство – и технологиите не трябва да са водещи в учебния процес. Можете ли да си представите едно училище без електроснабдяване или водоснабдяване? Това е немислимо. За това трябва да кажем също, че едно училище в днешно време, както и едно домакинство в днешно време без интернет би било равносилно на това да бъде без електро и водоснабдяване. Това е нещо, което всеки трябва да го има. Затова е важно да се развива инфраструктурата. Ние сме само част от инструментариума, но важна е съставна част, така както и може да се представим на училище без вода и електричество. Затова Генерална дирекция Connect работи с удоволствие с останалите ресорни дирекции. Ние използваме всички свои ресурси за постигането на една от най-важните ни цели. Започнат беше важен дебат – резултат на който се стига до заключението, че всяка класна стая трябва да е свързана с интернет. Ние работим систематично и ще се радвам да съобщим на Европейския парламент постигнати от наша страна напредък в това отношение. Искаме от една страна училищата да могат да се възползват от всички технически възможности, които се предлагат към момента. Широко лентови мрежи, оптични кабели и прочие за да може да се позволи повече използване на симулационни дейности и на интерактивни дейности. Технологиите, използващи сателити, също влизат в играта. Директора на Schoolnet каза също, че е много важно малките училища да бъдат също така добре свързани, както и по-големите училища, които се намират в градски центрове. Затова Генерална дирекция Connect следва този модел. От една страна ние искаме да се използват пълна степен технологиите когато става дума за увързва, свързване на училищата и да направим така същевременно, че всички училища, независимо от техните мащаби, да бъдат свързани. Както и всички европейски граждани да имат интернет връзка. Заедно с ЕСО и други партньори, ние работим за осигуряване на свързаност на училищата. Това може да започне като пилотен проект и последствие да се превърне в изцяло действаща система. Ние искаме да подкрепим този проект с ограничените възможности, но и огромните компетенции, които можем да предложим новият е, инвестиционен фонд, е, който обръща особено внимание на гарантирането на интернет връзка навсякъде, трябва да допринесе за създаването на една надежна система за свързване на училищата. Така че технологиите не са единственото важно нещо. Не по-мало важно е какви материали, какво съдържание предлагаме. Затова е важно да се подкрепят преподавателите, да има платформи, които да им позволяват да експериментират чрез нови форми на обучение. През последните пет години генерална дирекция Connect, прилагайки програмата на комисията, е вложила 180%. 5 милиона евро в научно-изследователска и развойна дейност, свързана с въвеждането на технологии в обучението. Допълнително 50 милиона ще бъдат вложени за тези цели. Става дума за технологии, като онези, които предлагат възможности за създаване на виртуална реалност, за използване на игрови форми на обучение и така ние влагаме цифрово измерение на, в а, реалната среда. Ние насърчаваме и емоционалната интелигентност, която беше спомената тук, технологиите, допринасят за подобряване на обучението и начина на учене. ЕОЙОП чрез сътрудничество с училищата и програмите, които се предлагат от Европейския съюз, може да постигне напредък. Какво се има предвид под един цифров студент. Това е студент, който е свързан, използва интернет, има електронна идентичност, който е отворен за нови възможности. Ние разглеждаме тези възможности и това се предвижда в новия регламент за електронния подпис, който беше прият от съвета и комисията миналата година. В заключение, съвсем набързо, искам да се спра на цифровите умения. Разбира се, те трябва да бъдат интегрирани в всички сфери на учебната дейност, във всички аспекти на учебното съдържание, но трябва да откроим нещо конкретните умения, които са необходими за използване на ИКТ. Има 1 милион ИКТ работни места в Европа, които остават незаети. И това е жалко, като имаме предвид колко млади хора са без работа в Европа. За това натрупването на подобни умения е неотложна цел към момента. Те да могат да придобият ИКТ умения, за да може по този начин да се преодолеят проблемите, които имаме в момента с младежката заетост. И а, така генералните а, дирекции ще работят съвместно за реализирането на тази програма. Радвам се да помогна а, за реализирането на тези а, цели и с участието на парламента. Надяваме се да бъдат предприяти конкретни действия, и следващата ни а, среща да бъде по-целенасочена и да се фокусира върху два-три основни аспекта. Благодаря. Съвсем насериозно взимам предложенията, както и възможности, които се отварят пред тези последни две изказвания. Те са много тясно свързани. Двете дирекции явно работят заедно. Специално предизвикателствата на иновациите, на образованието, тези линии на свързаността. Искам да ви припомня, че стратегията Европа през 20-та година говори точно за това, да се свържат всички училища, Ролята на сателитите е там. Ролята на новаторството в класната стая, на бъдещето, или както ги нарича професор Бионди. Той ни си тръгва. до виждане, чудесно представяне. Благодаря ви. И третата важна линия е свързана с уменията. Уменията, които са ни много при сърце. Благодаря за предложението, което се направи в началото за електронната идентичност или електронната карта, го нареках аз, на европейските ученици. За... Това ще бъде едно голямо признание на младите хора, които да имат едно чудесно бъдеще. Сега ще дам думата на колегите, които я поискаха, наистина съвсем накратко от името на колегите, тази среща наистина е само първа стъпка. Ние сме на ръба, на, на вечерието на представянето на цифровата стратегия на Европейската комисия. Ще видим какви ще са приоритетите на Наврачич. Така че положителен момент. Много се радвам, като Комисия по култура и образование ще дам цялата си подкрепа, за да се признае този приоритет в стратегията на Европейската комисия. Първата колега. Благодаря, Силвия. Благодаря на нашите гости. Имам кратък въпрос. На, може би най-напред към господин Виола. Е, говорим не само за технически въпроси за свързаността, а също така става дума и за съдържанието. Съдържанието на учебните програми. И е, тук става дума и за отворените образователни източници и ресурси. Въпросът ми е, как смятате, има ли правни основания за създаване на такива отворени източници? Има ли въпроси, изисквания, които пречат на това създаване? Или и има ли евентуални стандарти? Е, тук е, трябва да помислим и за авторското право. До каква степен в тази област може да се поставят определени ограничения за авторското право, за да може в крайна сметка да улесним живота на учителите, защото всеки път, когато учителите решат да използват съдържание от интернет, понякога се оказват с единия крак в затвора. Така че какви са предизвикателствата пред създаването на отворени източници за образование от правна гледна точка? Господин Мор... Колегата Моргано и след това ще дам думата за отговори. А, съвсем накратко ще задам въпрос. А, мисля, че Втората част на нашата среща беше много положителна. От политическа гледна точка два въпроса. Първо, за да се използват потенциала и професор Бьонди, има право, когато казва, когато говори за новите технологии, защото технологиите се променят. Той казва, че те са обект на дигиталните аспекти. Че е ди di... Имаме нужда от е, истинска подкрепа за учителите. Казвам го, но всъщност не става дума за е, коя държава говорим. Няма значение. Говорим за ученето в университета на тези учители. За една възможност Социалното признание и економическото признание на учителите е много ниско и затова не се избира тази професия от младите хора. Това бе казано в едно от изказванията. Учителите, които с удоволствие работят работата си, знаят, че в момента това е напълно недостатъчно. Казвам го, защото има поток влизащи и поток излизащи. Т.е. това е първия избор. Всички усилия в известна степен са компрометирани. След това нещо провокативно. За да кажем всичко това, което... или да направим всичко това, което казахме тук, в разбирателството между държавите тази тематика не трябва да се смята за разход, а да се смята за инвестиции. Сега малко е силно, може би, но го казвам, защото е така. Защото това е избора, който да направим. И след това вече, разбира се, може да намерим начините да работим. Дали Европа ще го направи, дали ще има споразумения с различни договори или така нататък. Инак какво ще стане? една отлично, едно отлично изразено желание, но много късокрако желание. До никъде няма да стигне. И след това конкретните действия. Колегата Петра вече каза нещо много важно. Комисията също го смята за важно, за това е важно и ние да го направим. Веднага трябва да стане това и да не отлагаме. Благодаря. Следващия оратор. Äh, äh, Благодаря. Това, което каза Петра. Най-напред, има ли възможност да се използват лицензирани процедури, процедури за лицензиране за създаване на отворени източници за образование, защото е, ни трябва професионално съдържание, което да е защитено. То до момента беше такова и как в бъдеще може едно такова съдържание да е хем е, качествено, хем да е достъпно до широки кръгове ученици. Чухме, че интернета се използва за събиране на каквато и да е информация, обаче какво е качеството на тази информация, това не винаги е ясно. Затова е точно важно в образователния сектор съдържанието да е с гарантирано качество. И така как може да се осигури това и на второ място. Инвестиции в мрежи. Чухме колеги, които говориха за сателитните системи. Говори се за, за оптичните влакна. Как могат, има ли идеи за комбиниране на тези технологии и какво може да се каже за, неот, за технологично неутралното обвързване на образователния сектор към технологиите? Какви са изискванията от тук? дали не става, дали не се осъществява специално, специална обвързва, обвързаност на училища с определени компанти. Е, е, дам думата за отговори съвсем накратко но нези, които смятат, че трябва да отговорят. Може да се изкажете. Cominciamo dall'ultimo, allora dal... Последния започваме. Thank you, Madam Chair. Maybe I can... Uh, Господин Виола, аз ще се опитам да отговоря на въпросите за отворените образователни източници и за авторското право. Не искам да ви разваля удоволствието от четенето на и очакването на дигиталната стратегия, която ще се публикува скоро, мисля, че още във вторник. Но Искам да ви уверя, че се занимаваме с този въпрос. Заинтересованите страни от образователния сектор казват много ясно, че трябва да се постановят изключения. И от друга страна, естествено, трябва да се защити образователно, образователния материал от инвестиции на определени компании. Европа е първия износител на образователно съдържание в света всъщност. ние ще се опитаме да удовлетворим желанието на образователния сектор за това кога може да бъде използвано, използван материал за образователни цели. Ние знаем, че понякога Учителите са нарушавали е, авторските права, за това са необходими изключения. А освен това ще продължим да подкрепяме е, производството на висококачествено образователно съдържание и материали. Отговорите не са лесни. Комисията се занимава с тези въпроси и естествено очаквам че когато предложението бъде представено, парламентът ще се занимае с него. Ние във всички случаи планираме да играем конструктивна роля и приветстваме всяко бъдещо, раз... всяко бъдеща намеса и всички бъдещи коментари от страна на парламента. Сега за инфраструктурата. Начинът по който може да се осъществи обвързаността, свързаван свързаността, искаме да предложим най-добрата инфраструктура и да обвържем и комбинираме е, всички технологии. Ето, например, ако има Ако има някаква мрежа за училищата, училищата могат да използват влакнестата технология, оптичните влакна или пък сателитната технология за свързване с интернета. Това не е толкова важно. Важна е целта на свързаността, а именно да се постигне най-економически изгодната оферта за съответните училища. Господин Витре. Чудесно е да се каже, че е, разходите в образу... за образование са всъщност инвестиции. Но нека видим Япония и Дания, какви резултати постигат те. Те постигат много подобни резултати. Но не става дума тук само за, за пари, за средства. Най-важното е да видим какво означава иновациите за образованието и как е, най-добре функционират определени стратегии в образованието. Е, политиките за образованието се правят, но те не често се прилагат успешно. Така че за нас е важно ефективните, ефективно използваните средства, вложени в образованието. Е, образованието е много важно за нашите общества. Много е важно да се инвестира в образованието. Комисията си върши работата и казва, кои са тези области, където страните трябва да инвестират. Ние изготвяме специфични препоръки за страните. И за това бих казал, че е, стратегията за увеличаване на ръста и работните места трябва да включва инвестиции в образованието. От друга страна, трябва да признаем, че проблемите няма да се решат, като наливаме пари единствено в образованието. Затова е важно да видим какво произвежда, какво дава, какво постига резултат, който очакваме и важно е също така, че повечето страни извън Европа наливат повече в образованието по отношение на своя брутен вътрешен продукт, отколкото европейските страни. Трябва да си отговорим и на критичния въпрос. Какво очакваме от образованието в бъдещето? госпожа Хола. Аз също ще се спра на въпроса за инфраструктурата. Мисля, че причината за благоденствието на Европа е многообразието. Ние имаме различни области, които са трудно достижими и като Европейски съюз ако искаме мрежовата неутралност да постигне, да достигне всички хора в Европейския съюз, то именно това са технологиите, които трябва да, на които трябва да заложим. Благодарим ли някой друг? Не. А, много интересен следобят, много стимулиращ. Имаме намерение да проверим в такъв стратегически момент, в навечерието на представянето на стратегията за цифровия дневен ред, трябва по-добре да определим приоритетите. И е, делиновационе. Е, и що се отнася до новаторството. Парламента, комисията в момента разработят важни доклади по различни аспекти, които са свързани – е, и с това предизвикателство и най-вече защото имаме огромна отговорност, е, за да можем и инвестиционно да дадем възможност на комисията да реализира това. Много се радвам на желанието за сътрудничество, което излезе от тук. Благодаря за положителните провокации, които излязаха. Много благодаря. Благодаря за другите изказвания. Мисля, че три неща разбрахме поне. Технологиите сами по себе си са чисто и просто една интервенция, точна интервенция, но една промяна, например, сама по себе си на образователната стратегия, но зависи много от инвестициите в човешките ресурси, най-вече преподавателите и опита, който бе изразен, говоря по-специално за академи... академията, мрежата и друг вид опит, които бяха подкрепени през последните години. Това показва, че на европейско ниво, макар че имаме субсидиарност и автономия на националните образователни системи, може да се направи нещо общо. И що се отнася знанията, до уменията, до компетентностите на преподавателите. Е, колегата говори малко по-рано. Е, предоставянето на идеи, новаторството, организацията на учебната среда, училищната среда и отвъд това темата за свързаността, което е една от стратегическите за Европейския съюз Разбира се, искаме и по-ясни задължения да се поемат по всичко това, което споменах. Има още един аспект, който трябва да спомена и той е свързан с силната връзка между инвестициите в образованието. Разбира се, качеството на инвестициите и количеството, минималното, под които не може да се падне, защото става неприлична е тази инвестиция. И да се даде един сигнал, да се реинвестира в образованието, в училищата и в ролята на преподавателите, да им се дадат необходимите инструменти, за да може да бъде интересна тази професия за другите поколения. Прочетох в доклада на професор Лоте, който говори в началото, че в Финландия инвестициите, които са направени в образованието на учителите, е направил не само удовлетворителен за учителите този труд, но и е създал положително отношение за това да избереш тази професия за новите поколения. Според мен това е част от бъдещето. Още нещо много важно а, е по-голяма възможност от страна на Европейския съюз да се е, накарат учениците да се чувстват по-цифрови граждани. Благодаря на казаното господин Виола за този въпрос, който е много скъп за нас. Европейска карта на студента или ученика. За да може да се преодолее и социалната пропаст. И накрая деликатната тема за така наречените open source на образованието. Като знаете, е много деликатна тази тема. Много интересен опит. Аз познавам нещо отблизо в моята страна. Съвсем наскоро всички редактори постигнаха съгласие да предлагат цифрови библиотеки на училищата. Рамката бе определена в национален план, но има съответни споразумения между страните. Мисля, че точно това трябва да направим. От една страна да има по-голям достъп до познания, като разбира се се вземат предвид потребностите, защото а, това е свързано и с а, произвеждащите това съдържание, това е културна индустрия и, както каза професор Бионди, да се направи разграничение между цифровите продукти, които са създадени от учителите и децата, които са нещо различно. Това е една оферта, която трябва да бъде различен начин образователното пространство да се превърне в едно общо пространство. Така че трябва да се направи разлика между отделните продукти. Аз много ви благодаря. Благодаря, беше много полезно и за вас, и за нас. Ще имаме възможност да се срещаме по тези теми отново и преди да сложа край на това заседание на комисията, ще отложа три неща от дневния ред, които в началото пропуснахме, защото трябваше веднага да дам думата на, на нашите оратори, но преди всичко, ако приемем дневния ред, има три точки нормални от дневния ни ред. Някой възражава ли върху протоколите от предишното заседание? Никой не възразява. И третото ще намерите в документите на заседанието един доклад за последното ни пътуване в Испания на 17 марта. Извинявайте, трябваше да го кажа това накрая. Благодаря на всички. Приключваме тук стенто на комисията. След това продължаваме с застане на координаторите. Това е при закрити врата. Така че моля онези от вас, които не са част от него, да напуснат залата. Благодаря.